Good afternoon, um, everybody. Uh, um, for those who haven't taken their seat yet, please uh, do so. Добър ден. Моля да вземете местата си. Приветствам всички участници в днешното изслушване, а те са доста. Нашето изслушване е посветено на нормативния пакет за стоките. И да е ясно от самото начало, аз ще дам думата на съответните докладчици по двата нормативни акта от страна на парламента. След това ще изслушаме гост докладчиците. Както казах, те са доста на брой. И ако остане време, в края на изслушването ще е, може да зададете и някои въпроси. Обаче е, двамата докладчици изрично предпочетоха да изслушат колкото се може повече външни експерти, поради което е, въпросите ще останат е, за в случай, че имаме време. Най-напред е, бих искала да дам думата, както казах, на двамата докладчици от нашата комисия по двата нормативни акта, господин Штефанец НП е, и господин Данти от Социалисти и Демократи. Господин Штефанец ще пристигне малко по-късно, сега не е още сред нас, така че с удоволствие давам думата на господин Данти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите гости за е, тяхното присъствие. Отдава ни се възможност да разгледаме значимостта на е, този нормативен пакет. Нормативната уредба не е пълна, очевидно, е, и трябва час по-скоро да се попълни. Особено, що се отнася до системата за бързо известяване за опасни хранителни продукти. Около 50 на вече са известията за опасни или небезопасни продукти. Е, засегнати са е, много подотрасли, в това число е, детски играчки, автомобили, конфекция, стоки за деца. От съществено значение е да се прави необходимото за предотвратяване на несъответствието на възможностите за разпространение на неотговарящи на изискванията за безопасност на потребителите стоки. В глобализирания свят, в който живеем, търговският обмен става все по-активен, все по-комплексен и на все по-висока стойност. И толкова по-трудно става да се гарантира законосъобразност по нормативен път. Така или иначе, този нормативен пакет е важен за нас. Е, предходните предложения за наблюдението на пазара все още са блокирани в съвета предвид споровете, които продължение на години не могат да бъдат разрешени между държавите членки. В резултат от това обаче намалява, подронва се доверието на потребителите в различните органи и агенции за защита на потребителите, а и в онова, което се предлага на пазара. Значи, предлага се този нормативен пакет за стоките, той се отнася и за хармонизацията на нормативната уредба в Европейския съюз за повишаване на сътрудничеството между националните органи, помежду им и с Европейската комисия. Нуждаем се следователно от по-ефикасен инструментариум за разследване и контрол на общоевропейско равнище, по-добро финансово обезпечаване за водене на разследванията и за контрол по външните граници на Европейския съюз, т.е. по линия на митническия контрол, който те първо ще играе решаваща роля. Необходимо е също така уредбата да бъде ясна, да не води до прекомерна бюрократизация и по този начин да не осуетява поставените цели. Следва да се разчита в максимална степен на новите технически решения. Предложенията на комисията съдържат много важни е, елементи за укрепване на сега действащата система за обмен на информация и сигнали и е, за облегчаване работата на националните контролни органи. Има възможност този нормативен пакет да бъде засилен още повече, за да се стигне до нормативен акт, който наистина да е от полза за гарантиране безопасността на европейския пазар и качеството на живот на нашите съграждани. Графикът е много съкратен. Предложението бе внесено сравнително късно. Ние с господин Стефанек имаме обаче амбицията в това кратко време, което ни се предоставя, да приключим успешно работата, евентуално преди края на настоящия законодателен мандат. Днес ни се дава възможност да проучим в детайли е, главните въпроси, предмет на нормативния пакет. Е, очаквам също така и много полезно сътрудничество с колегите докладчици в Сянка. Благодаря. Сега бих искала да дам думата на господин Хоакин Нунес де Алмейда от Европейската комисия. Той е директор на дирекция политика на единия пазар, регулиране и изпълнение на законодателството в рамките на Генерална дирекция Растеж. Имате думата. Благодаря. Първо, госпожо председател, бих искал да отдам дължимото на много доброто сътрудничество, което установихме с парламента, в частност с двамата съдокладчици. На предварителните срещи, които проведохме, се, се изградиха едни добри работни взаимоотношения. Трябва да кажа, аз ще кажа няколко встъпителни думи. Накратко целта е да чуем експертите, разбира се. И така, единият пазар предлага огромни възможности за европейските производители и търговци, е, по-широк избор при по-низки цени за потребителите, обаче не функционира така, както би следвало. И това се отнася както за хармонизираната материя, в областта, в която действа европейското законодателство за продуктите и за нехармонизираната материя, която е предмет на взаимно признаване. Проблемите в тези два подотрасла са различни, поради което и ние излизаме с два отделни акта. Първо, хармонизираната област обхваща около 80% от стоките в стойностно изражение. Главният проблем тук е законосъобразността Органите по наблюдение на пазара обичайно констатират между 20 и 60% незаконосъобразност при своите проверки. Не става дума за 20 до 60% от продуктите, които са в обращение на единия пазар. Става въпрос за 20 до 60% от продуктите предмет на проверка, което е малко по-различно и дори и да не знаем всъщност факт фактическото несъответствие на пазара не е възможно да се установи то и, и тези данни са крайно тревожни. Ние не можем да правим компромиси с безопасността, нито с съображенията за опазването на околната среда. Нехармонизираната област обхваща около 20% в стойностно изражение от стокооборота. Потенциалът и не бива да бъде подценяван. Все пак 20% са това от, от стоките на единия пазар. Потенциалният положителен ефект е, от хармонизирането е, се засвидетелства само от две данни. За хармонизираните относителният дял от вътре съюзни е, сделки възлиза на 55% за вътрешното потребление. В нехармонизираната област само 35%. Тоест с 20% по-малко е трансграничната търговия в рамките на Съюза чието предмет са нехармонизираните стоки. От което следва, че по линия на взаимното признаване има още много и много какво да се направи. Очевидно в нехармонизираната област има сериозни пречки или бариери за търговията и проблемът е, че стоки законно е, пласиране на пазара в една държава членка, нерядко са забранени на територията на друг. Изследването, направено, проведено от парламента за така наречената цена на не Европа, сочи, че хармонизирането е, ще допринесе положителен економически ефект на близо 100 милиарда годишно. Нашето предложение е, третира посочените от мен проблеми. Е, предложението по взаимното признаване оптимизира диалога между търговците и националните контролни органи чрез декларация за взаимно признаване, която се подава от стопанския субект и която би следвало да облегчи отношенията му с националните контролни органи. Актът за взаимно предлага, признаване, извинете, предвижда е, и един благоприятен за търговците механизъм за разрешаване на възникнали спорове с участието на мрежата СОЛВИТ и на Европейската комисия и се допълва от е, план за действие за широко осведомяване на обществеността за взаимното е, признаване. Е, предложението а, е, за контрол а, е, а, се стреми да, да модернизира системата с оглед на съвременните условия на пазара, по отношение на класическата търговия в физически търговски обекти, по отношение на електронната търговия. И в това отношение мрежата, която ние предлагаме, Европейската мрежа за законосъобразност на стоките, е съществена част от нашето предложение. От чисто практическа гледна точка. Надяваме се, че по този начин ще поставяме началото на по-нататъчното усъвършенстване на единния стоков пазар на Европейския съюз. С интерес очакваме всякакви идеи за ново усъвършенстване, за подобряване на нещата в по-голяма степен. Благодаря. Благодаря и така стигаме до първата дискусия под наслов Опит на държавите членки в прилагането на сегашната нормативна уредба за стоките. Имаме трима докладчици. Всеки от тях ще разполага с по 4 минути за изказване – първо бих искала да дам думата на господин Танги Ларев, който е изпълняващ длъжността ръководител отдел стандартизация, продуктово регулиране и метрология, началник звено продуктово регулиране Франция. Господин Ларер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Франция смята, че е, свободното обращение на стоки е изключително важно е, за Франция и за Европейския съюз, както и наблюдението на пазара. Ние отдаваме значит, значителни ресурси на наблюдението на пазара и независимо от това констатираме значителен относителен дял на несъответстващи на европейското законодателство продукти. И наистина нещата трябва да се подобрят. И проблемът е двояк, значителната степен на несъобразност двояк, тъй като първо е, той нанася щета на добросъвестните стопански субекти, които са положили усилия да по развойна е, е, и изследователска дейност за поставяне на продукцията си в съответствие с изискванията и на второ място на европейските граждани не се гарантира висока степен на защита, а това е общ обществен интерес на общоевропейско равнище здравето и безопасността на потребителя. Следователно, за Франция повишаването на съобразността може да стане по три начина. Първо, като се стимулират в по-висока степен стопанските субекти да спазват правилата. На второ място, по линия на подобреното сътрудничество между различните контролни органи на Съюза и на държавите членки. И на трето място, чрез интензифициране на действията по наблюдението на пазара и в частност по границите, е, които все така са слабо звено за Европейския съюз. Бих искал да иллюстрирам, иллюстрирам този трети момент, който и за мен, и за френската страна поначало е, е, е много сериозен. Да се повиши наблюдението на пазара, в частност по границите, за това са необходими 3-4 неща – първо, да се дадат повече правомощия на контролните органи на цялата територия на Съюз. На второ място, да се повишат санкциите налагани на не спазващите правилата стопански субекти. На трето място, контролните органи следва да бъдат обезпечени финансово в достатъчна степен, за да провеждат е, контролни изпитания в различните лаборатории. И всичко това ръка за ръка между системите на различните държави членки, т.е. всичко това трябва да се хомогенизира, да, да, да стане в максимална степен еднородно, а, за да се избегне съществуващата сега възможност носителите от трети страни да търсят най-слабото звено в системата и да внасят несъответстващите си стоки през него. Ние приветстваме предложенията на комисията за наблюдението на пазара, макар че съжаляваме, той се отнася единствено за хармонизираната част. Все пак това е напредък, според нас, по всички направления, които посочи. Това предложение и, и толкова по-добре повишава правомощията на органите по наблюдението на пазара, дава възможност за събиране на направените разходи, е, по разследванията от самите недобросъвестни търговци. Е, предвижда се е, също така възможност за провеждане на изпитвания на общоевропейско равнище, което би облагодетелствало държавите, не разполагащи с достатъчни технически ресурси за съответните текстове. Интересно е, казвам, предложението, но недостатъчно амбициозно, според нас. Предвижда се задължението, например, производител от трета страна да определи представител, лице отговорно за качеството на продуктите на, на територията на Европейския съюз. Не е лошо това, но не отива достатъчно далеч. Ние бихме искали това отговорно лице да отговаря не само за информацията, а за, самата, за самото съответствие на продукта. Бихме искали да напомним също така, че всички тези задължения, предвидени в проекта на комисията, следва да дадат възможност на контролните органи да си вършат работата, т.е. те не би трябвало да бъдат административно обременявани прекомерно и след това трябва да се отдава особено значение на евентуалните партньорски отношения между държавата и частния сектор. И няколко думи по второто предложение за взаимното признаване. Нямаме някакви възражения. Що се отнася до прилагането на този принцип на взаимното признаване, смятаме, че е, пазарът определено е на едно високо ниво на зрялост. Нещата трябва да се подобрят, е, макар и не непременно чрез този е, проект, който предлага комисията, не чрез взаимно признаване, искам да кажа, само макар и да подкрепяме по принцип идеята. Благодаря. Благодаря ви. Бих искала да дам думата на господин Йонас Вестер, Аташе вътрешен пазар от постоянното представителство на Швеция при Европейския съюз. Господин Вестер, имате думата. Thank you. And good Благодаря. Добър ден на всички. Искам да благодаря на комисията ИМКО за това, че организира това изслушване. Ще говоря по регламенти 764 и 765. Ще говоря и по някои от аспектите на предложението на комисията. По отношение на взаимното признаване. Няма как да не споменем факта, че има някои неща, които трудно могат да се разберат или пък да се обяснят. Дори за хора, които се занимават с подобни неща всеки ден има една доста голяма степен на неяснота. Например, за едно лице, което току-що е поступило на работа в сферата на наблюдението на пазара. Много е важно процеса на регулация да бъде разпознаваем, смилаем от пръв поглед. На следващо място, още един проблем. Приложното поле. Не е ясно какво е то, не е ясно нито за държавните дружества, нито за компаниите. Какво ще е въздействието върху директивата за безопасността на продуктите или пък регламента за качеството на храните? Не се знае каква ще е степента на хармонизация, пълна или частична. Това би трябвало да се подобри в предложението на комисията. Нашето мнение относно регламент 764 не е особено положително и той трябва да бъде променен. По отношение на регламента за наблюдение на пазара може да изкажем по-положително мнение относно неговата функционалност. Като цяло това е един добър балансиран нормативен акт, лесно може да се приложи може да се подобрят някои неща, свързани с сътрудничеството между властите. Не става дума за цялостно променяне на регламента, а за частични промени на някои места. Три неща искам да спомена. На първо място, дейностите свързани с съвместно наблюдение на пазар. Всички са съгласни, че подобни действия могат да бъдат обект на спорове, комисията е предвидила достатъчно средства. За сега обаче има голяма бюрокрация и тази възможност не се използва. На второ място сътрудничеството между митническите власти и сътрудничеството между органите за наблюдението на пазара. Колегата говори за това. Връзките между митническите органи в държавите и органите, за които споменах, са много важни, за да се спре незаконния поток на стоки. Тук трябва да се подсилят нещата. На трето място, групите за административно сътрудничество, в които се обсъждат съответните отрасли като целта е да има единно прилагане в Европейския съюз. Методологията на наблюдение на пазара може да е много различна в зависимост от темата. Затова смятаме, че е важно да се укрепи работата на тези групи. И накрая, като знаем какъв е опита ни а, с настоящата рамка, искаме да кажем, че няма нужда да има разпоредби на европейско ниво. В член 14 комисията предлага задължения за държавите членки да предвидят минимален брой компетенции за органите за наблюдение на пазара. Някои сфери имат нужда от нещо подобно, но това не въжи за всички. Има и някои неща, които са доста проблемни. Например, спирането на веб страници и не само. Подобни мерки биха навлезли в правомощията на държавите членки. И те не биха довели до желаните резултати. Времето ми изтече, мога да говоря подробно по тези въпроси, ако някой проявява интерес. Знам, че шведския парламент публикува становище по всички тези въпроси. Благодаря. Сега Ян Хаблик, който е директор на отдела по европейски въпроси и вътрешен пазар в Министерството на промишлеността и търговията на Чехия. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за тази покана. Много важен е дебата. Първо, една бележка с личен характер, тъй като сме... аз съм от една от новите държави членки. Рамката на защита в Чехия е добра. Колегата от Швеция каза много от това, което аз исках да кажа, така че мога да спестя две минути. Няколко неща все пак. Зимното признаване. Ставали сме свидетели на сътрудничество между държавите членки, което не е особено добро по отношение на общата приложимост на регламента, например. И не само. Искаме да се подобрят някои неща не на последно място в плана за действие. На второ място Солвит. Укрепването на Солвит. Солвит не може да реши всички проблеми, може да реши част от проблемите. Съответно, смятаме, че ако Солвит се укрепи и се укрепил това, което прави комисията по тези случаи, би било много добре. По отношение на декларацията за взаимно признаване, тук има сериозен потенциал да се подобри действието на пазара, да се премахнат част от пречките. По отношение на изпълнението и съответствието, опита в Чехия показва, че е много важно всички контролни органи на национално ниво да си сътрудничат. Това е изключително важно. Ако искаме да говорим за сътрудничество на европейско ниво като цяло. При нас надзора на пазара се основава на анализ на риска. Възоснова на него ние изготвяме своите годишни планове. Системата работи. Същото въже и за взаимното признаване тъй като, що се отнася до надзора на пазара, компаниите и потребителите е, не са особено запознати. Затова предстои много работа, най-вече на европейско ниво. И накрая, какво ще стане в крайна сметка с този законодателен пакет? Кое е най-важното за нас? Би трябвало да се избягва правната несигурност. Може да се случи нещо подобно, по-настояще може да се внесе и едно неравновесие, но като цяло сме доволни от предложението на комисията. Благодаря. Така можем да приключим първата експертна дискусия. Нека да преминем към втората такава. Тя се нарича практически или по-скоро предизвикателства за практиката в практиката по отношение на продукти, които влизат в Европейския съюз от трети държави. Първият оратор е Кристин Ван Кестерен Стефан, която е, е старши съветник за улесняване на търговията на пристанище Андверпен. Имате дума. Благодаря за възможността да представя гледната точка на моето пристанище. Изготвила съм PowerPoint презентация Първо, няколко думи за това какво представлява едно пристанище. Това не е място, където стоките чисто и просто влизат в Европейския съюз. Пристанището е много повече от сбора на съставните му части. Има хора, които търгуват с стоки, има хора, които произвеждат стоки, има митнически власти, органи за контрол, има органи за контрол и безопасност на храните и фуражите. Ето е и моята презентация. Благодаря. Е, нали са и пристанищните органи, естествено. Кой какво прави? Ако стоки влизат на територията на Европейския съюз, това винаги става по силата на сътрудничество между частните дружества и обществените органи. В нашето пристанище ние осигуряваме концесии за частните дружества, но ние не участваме в ежедневната дейност. Ние не търгуваме с стоки, не ги е, съхраняваме. Какво правим? Опитваме се да улесним максимално взаимодействието между различните играчи. Е, ние гледаме е, на нас самите като на портал към европейските пазари. И естествено, частните дружества би трябвало да могат да работят ефикасно. Съответно, ние трябва да сме предсказуеми, надежни. Освен това, искаме да се преборим и с трансграничната търговия. Съответно, митническите и други видове власти трябва да могат да контролират носа на стоки, доколкото е възможно. Съответно, предизвикателството пред пристанищните власти, то не е само за нас, то е за всички останали, които работят на едно пристанище, е как да е, имаме максимално голяма сигурност и безопасност, защото не искаме да се превръщаме в портал за опасни стоки, за нелегално внесени стоки. В същото време разбираме нуждите на бизнеса, разбираме нуждите на търговията, искаме да минимизираме въздействието върху търговията, като същевременно контролираме стоките, които навлизат в Европейския съюз. Как съответно да се справим с предизвикателството? Силно вярвам, че трябва да има партньорства. Трябва да се изслушваме, да проявяваме разбиране, всеки трябва да разбира работата на другия. Частните дружества трябва да разбират работата на митниците, същото въжи и в обратна посока. И когато има партньорство, може и да се успее. Освен това имаме нужда от ясна юридическа европейска рамка. Необходимо е да има равнопоставеност между държавите членки, защото виждаме, че Що се отнася до нелегалната търговия, има изключително добре действащи, почти съвършени логистични вериги. И те е, се устремяват към най-слабото звено от веригата. Ето защо е необходимо да се идентифицират надежни е, партньори по веригата на доставки, такива, които спазват правилата. Ако се идентифицират точните партньори и съответно ги превърнете в а, ваши сътрудници, може много повече време да отделяте за това да се справите с непознатите потоци. И накрая много е важно да има ефикасна комуникация и споделяне на информация по цялата верига на доставки, защото има много информация, която е необходима за целите на митниците, само че тази информация не е налична точно когато има нужда от нея. Ето защо през 2018 година е необходимо да използваме платформи, данни, цифровизация, автоматизация, изкуствен интелект. Всичко това са много важни неща, за да се справим с незаконната търговия. Всичко, което не искаме да навлиза на европейския пазар. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е Джованни Кеслер, който е директор на Митническата агенция на Италия. Заповядайте. Ще говоря на италиански. На първо място искам да благодаря на вашата комисия за поканата и за възможността да споделя нашия опит. Ще започна с ролята на митническите власти не само в Италия, а в общ смисъл. Основна роля на митническите власти е да проверява сигурността и безопасността на продуктите още преди те да влязат в Европейския съюз. Митническите власти имат традиционната задача да проверява преминаващите границата стоки, да съблюдава данъчните разпоредби, изисквания но на първо място трябва да се гарантира безопасността на стоките, които влизат в Европейския съюз. Тук проверяваме дали всички правила са спазени, дали съществуват всички сертификати, като поставяме акцент върху сигурността и безопасността. Тук виждате някои данни на митниците. Това са проверките, които сме провели. Виждате, че през годините те се увеличават като брой. Трябва да се справяме с все повече работа. Говоря за проверките за безопасност на стоките, които се внасят. С какви инструменти разполагаме и какво може да се подобри? Инструментите ни са традиционни, Работим с рискови парофили, правим анализ на риска възоснова на най-различни параметри, като например откъде идва съответния продукт а, и какви са неговите характеристики. Така че митническите служби разполагат с доста голям обем от данни. Едва ли има други обществени служби по света, които да разполагат с повече данни. Възоснова на тези данни нашите експерти разработват профили на риска. Тези профили трябва да бъдат работещи и на практика, като тук отново поставяме акцент върху безопасността на продуктите. Мисля, че резултатите, които постигаме, доказват, че работим ефективно. Освен това, използваме и системата RAPEX. Голяма част от стоките за деца, детски играчки се проверяват по този начин. Работим също така с а, а, агенциите, с органите за надзор на пазара, но нашата роля е водеща за осигуряването на безопасността на продуктите. Всички, когато има проблем, се обръщат към вносителя. Той е най- Слабото звено обаче винаги съществува възможност да се избере границата, която е най-пропусклива. В държавите членки има 27 различни а, митнически служби, имаме различни данни, а, профили на риска. Ще кажа, че в 28-те митнически органи на държавите членки има различни правила и те работят с различна ефективност. В Италия, например, имаше голям производител на детски играчки. 50% от проверките обаче установиха нарушение, така че този производител, вносител на играчки, се отказа от нашите пазари и се ориентира към други пазари. Трябва да се каже, че базите данни на митническите власти също са различни. Различен е и подходът, с който работим. Понякога може да е проблем, че има разлика в профилите на риска и за това приветствам инициативата за а, постигане на единен подход. Би било чудесно, ако има единна митническа служба, това ще донесе повече сигурност и безопасност за стоките на европейския пазар. Много благодаря за вашата презентация. С това приключваме втория панел. От нашето изслушване преминаваме към третият панел представяне на новата процедура за разрешаване на проблеми, включваща и използването на мрежата Solvit. Първият ни оратор в рамките на този панел ще бъде госпожа Анушка Янсенс, тя е ръководител на екипа на Солвит към Европейската комисия. Заповядайте. И аз благодаря за възможността да ви разкажа нещо за новата процедура а, по Solvit. аз съм тук с а, един колега. Надявам се да разполагаме с 8 минути. Solvit започна работа 2002 година и 16 години по-късно сме разрешили около 15 000 случая на индивидуални лица и фирми. Получили сме около 17 000 жалби в тези години, както работим. Ние работим и с националните администрации, така че първоначалният арбитраж се извършва в държавите членки. Комисията организира обучения, изготвя доклади и извършва хоризонтална дейност но работим в тясно сътрудничество с центровете в различните държави. Наличността на тази процедура е много важна за малките и средните предприятия. Държавите членки получават пряка възможност да решават проблемите си на място. Центровете работят винаги по двойки, за да има баланс и всяка стъпка от е, арбитражния процес се документира. Така че двете страни, които работят по случая, е, виждат напредъка на своите колеги. И не на последно място, тази възможност е, е безплатна. Там думата сега на Лоре от Белгийския Солвит център ще обясня как практически се решава един е, случай. Ако една държава или фирма има проблем, те се обръщат към е, центъра на Солвит. Те имат достъп до бази данни с е, документация за решени случаи, кореспонденция с власти, могат да се свържат и с СОВИ центровете в държавите членки тези центри, центрове са местата, към които жалоподателите могат да се обърнат, за да получат правата си. как може да се направи тази документация или вътре в предприятията, или могат засегнатите страни да се обърнат към европейската мрежа от експерти. Няма приложимо европейско законодателство, т.е. не бива да има приложимо друго европейско законодателство и не бива да има друга течаща съдебна процедура в връзка с този случай. ако има а, такъв. А, ако се изпълни тези предпоставки, ние приемаме случая а, и го предаваме по-нататък а, на съответния център на водещия център. А, това е центъра в а, държавата, където се е появил този проблем. След като водещия център приема случая, той разполага с 70 дни, за да намери решение или да обясни защо не е възможно да се приложи европейско законодателство. Двата Солвит центъра работят заедно с местните власти. Има, разбира се, и нерешени случаи, те попадат в базата ни данни и е, биват класифицирани като нерешени. В случая с компании, когато компании се обръщат към нас, имаме сътрудничество и с а, мрежно сътрудничество на фирми. има сътрудничество между държавите членки и комисията в подкрепа на мрежата Solvit. Искаме да направим по-достъпна за предприемачите и те да се възползват от нея при нужда. Едно от предприятите ни действия беше да засилим сътрудничеството и с мрежата на предприемачите в Европа. Инициативата пое центъра Solvit в Белгия, Започнахме пилотен проект между Белгийска организация на предприемачите и Центъра Солвит. Работим от 3 месеца. Вече нашите партньори от мрежата на предприемачите се взеха с случаи, които представляват проблеми между предприятия. А, също така използваме и консултация от а, мрежда на предприемачите. А, например, а, имаше такъв а, случай от а, фламандската а, организация за инвестиции и търговия. Сега обратно на моята колежка. А, ще кажа няколко думи за мандата на Сол... Солвит. Нашата, нашият мандат а, обхваща а, три критерия. А, трябва да има нарушение на европейско законодателство, а, да са замесени националните власти и да има трансгранична компонента. Имаме положителни и отрицателни примери, а, свързани с а, нарушаването на европейско законодателство. Ще започнем с положителните примери. компания искаше да продава бои в съседна държава. Имаше доста рестрикции пред тях. Например, не можеха да продават продуктите си, без да споменат името на производителя, а на етикета трябваше да фигурира и дистрибуторът. Компанията не беше съгласна с това, позова се на липсващо европейско законодателство, обърнаха се към нашия център. Действително, тук ставаше въпрос за грешно прилагане на европейско законодателство. Само производителя трябва да бъде споменат. В втория случай имаше проблем с транспонирането на европейски разпоредби на национално ниво. В този първи случай, който ви описах, крайното решение беше, че компанията можеше да назове само името на производителя на етикета. Сега един неуспешен случай Случаите на взаимно признаване могат да бъдат доста сложни а, или да изискват а, високо ниво на технически познания. Когато липсват експертни познания, е много трудно за един не експерт да прецени дали стратегните мерки са пропорционални или не. А, и имахме случай, в който Солвит не можа да разреши случая. А, а, Добра характеристика на Солвит е, е неформалността. понякога се стига до обжалване от страна на публичните власти. Те не са съгласни, е, че не са приложили добре законодателството. това може да е проблем, е, когато ние действаме с нашите неформални а, инструменти. А, в член 8 от новия регламент за взаимно признаване се предлага решение на този проблем. Предлага се да се използва съществуващ инструмент, да не се създава нов, но в същото време да се укрепи този инструмент, като се обвърже с експертния опит на европейските институции. А, ние сме убедени, че това предложение ще а, укрепи инструмента, с който разполагаме така, че да ни позволява да разрешим а, такива заплетени случаи а, за взаимно признаване. А, в случай на а, жалба, тя попада в а, Солвит. А, ние се опитваме да я разрешим, когато разберем, че националните органи не ни сътрудничат а, или нямаме техническите познания, ние отнасяме случая към а, комисията. Те предоставят а, експерти и се свързват с а, органите, така че да разрешат а, случая. А, Новият член в предложението на комисията вече укрепват правомощията на Солвит. Националните органи ще знаят, че когато Солвит се намеси и органите откажат да сътрудничат, ще се намеси комисията. Приветстваме използването на съществуващи инструменти, се надяваме да получаваме и за бъдеще от комисията насоки за това как да използваме съществуващите инструменти и препоръки. Много благодаря. Сега преминаваме към следващата ни, следващият ни панел, перспективата на предприемачите. Искам да дам думата на господин Мартинес Борисес. Той е директор на отдела вътрешни пазар на Бизнес Юроп. Имате думата. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че поканихте нашата организация Бизнес Юроп да се изкаже днес. Радвам се, че съм тук. Още повече се радвам, че мога да започна с положителен коментар. Членовете на Business Europe като цяло подкрепят силно този пакет за стоките. Времето е доста ограничено, за това ще говоря веднага по темата, по двете предложения. Къде може да има подобрения? Първо по регламента за взаимното признаване. Солвит е много важен, за да проработи всичко това. Ние смятаме, че когато се отказва взаимно признаване, дружествата трябва да имат възможност да поискат становище от комисията. На второ място, добре се знае, че ресурсите от страна на комисията и своевременната намеса също от нейна страна са много важни. Ето защо ние призоваваме да има крайни срокове за становища на комисията в рамките на СОВИТ. Искаме да има процедура, която да е изключително кратка, с фиксирани крайни срокове, за да може комисията да действа като улесняваш координатор. Чухме вече от Анушка как това се случва. По отношение на предложението за наблюдение на пазара, Искам да подчертая колко е важно да има съразмерност и еднаквост у правилата. Членовете на нашата организация имат опит с настоящата рамка. Те могат да го споделят. Твърде често има твърде голяма възможност за дискреция при тълкуването на правилата от националните власти. Е, съответно, е, липсва много често и независима оценка на съразмерността на взетите решения. Имало е случаи с е, свръхрестриктивни мнения, мерки, наложени в държава членка от съответните инспектори. И всичко това не е било подложено на дебат И когато няма оплаквания, това не означава, че всичко е наред. По отношение на втората част, изпълнението и спазването, ние имаме нужда от стабилно, по-стабилно наблюдение на пазара. Това е важно. Но правомощията на властите трябва да са съразмерни. Те не трябва да получават карт бланш за действие. И накрая, нека да обясня малко повече по последната точка от нашата презентация. Това е нещо като обосновка на нашия призив за съразмерност. Позоваването на член 25 в края на това тире. В тази връзка искам да кажа, че ни е трудно да се съгласим с презумпцията за несъответствие, такава каквато тя съществува в момента. Защо? Защото говорим за изключително рестриктивно и несъразмерно решение, което може да се вземе и то само от един единствен орган за наблюдение на пазара. Според настоящата формулировка, това решение може да се основава на каквато и да било информация, заявление, придобита информация от какъвто и да било източник. И това може да отключи съответно пан-европейска презумпция за несъответствие. Искаме да направим връзка и с член 14 във връзка с наблюдението на пазар. Системата на одитите. Тя може да обхване всяка една процедура в дружествата, да се поиска достъп до всякакви данни. Освен това, органите за наблюдение на пазара имат възможност да поискат от всяко физическо или юридическо лице да предостави информация във всяка една форма. Подчертавам думата всяка тъй като тази информация може да се счита за доказателство за несъответствие. Член 12. Знаете, че на лице е и принципа за конфиденциалност и пропорционалност и той не трябва да се забравя. И накрая, но не на последно място по значение, всичко това е свързано с обществения интерес. Член на първи, за съжаление, описва различен обществен интерес – различен от а, този, който се предвижда в член 3, свързан с а, областта на а, контрол върху пазара. Ето защо и тук има какво да се направи. Готови сме да работим с вас, а пълната ни позиция, ако интерес към нея, може да я прочетете на нашата веб страница. Благодаря, радвам се, че мога да ви видя отново в нашата комисия. Преминаваме към следващия оратор, Иля Брюгеман, който е съветник по темата Единен пазар в организацията Eurocommerce. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, за възможността да се обърна към вас от името на много компании в Европейския съюз. Е, като цяло ние подкрепяме пакета за продуктите. Смятаме, че то е отлична възможност да се подобри свободното движение на стоки. Той дава възможност за по-голяма правна сигурност, не на последно място за малките и средните предприятия. Ние смятаме, че този пакет трябва да е насочен към улесняването на трансграничната търговия, не трябва да се добавя бюрократична тежест за компаниите. Може да се увеличи спазването на законодателството тогава, когато се засили сътрудничеството. Необходимо е да се справим с измамниците, с нечестните търговци. Необходимо е да има голяма правна сигурност, да се уеднаквят правните процедури, да се търси наистина единна правна рамка за всички продукти, независимо дали са хармонизирани или не хармонизирани в Европейския съюз. По отношение на нашия опит, ние виждаме, че Онези, които работят онлайн и не са от Европейския съюз, предлагат продукти, които могат да се купят директно в интернет. И тези продукти не винаги са безопасни. Понякога няма отговорно лице в Европейския съюз за тези продажби. Ето защо ние смятаме, че европейското законодателство трябва да вземе предвид новите бизнес модели. Освен това виждаме, че няма еднаквост по отношение на наблюдението на пазара. Съответно това води до несигурност, правна несигурност за тези, които оперират в трансграничен мащаб. Има различни изисквания, дори в рамките на държавите членки. Освен това, много от нашите компании членки смятат, че не се търси мнението на компаниите, а те имат доста опит по отношение на продуктите, които продават. По отношение на взаимното признаване, това е един основен принцип, който е в сърцевината на потока на стоки на единния пазар. За съжаление, държавите членки не винаги зачитат този принцип. Ние смятаме, че една декларация, подадена от економическия оператор, по силата на която се заявява, че продукта е, е внесен законно в една държава членка, може да помогне много. Е, настоящите срокове по процедурата СОВИ трябва да се спазват. Тя е добра, но само ако е, сроковете се спазват, е, мнението на комисията много често е твърде неясно формулирано. Казва се, че може да се иска становище от комисията. Това не е достатъчно. Има задължения, които се описват по силата на настоящото законодателство, даже в съществуващия регламент. На следващо място. Нашата организация подкрепя целта на комисията да се гарантира, че всички продукти, които се пускат на пазара са безопасни. Отправната точка трябва да е сътрудничество между властите и компаниите, едно добронамерено сътрудничество, което да води до още по-голямо доверие. Трябва всеки да си знае отговорността, ролята, производителя трябва да носи основната отговорност за това доколко продуктите отговарят на изискванията. По отношение на органите за наблюдение на пазара, те нямат нужда от повече първомощ, имат нужда от по-интелигентно прилагане на законодателството. Представителите на бизнеса трябва да се включват в дейностите по наблюдение на пазара по презумпция, тъй като те имат ценен опит, който могат да споделят. Освен това, властите трябва да прилагат подход, който се основава на риска. Те трябва да поставят ударението върху измамните търговци и да помагат на онези, които работят в рамките на закона. Особено на онези, които са стигнали до несъответствие, но не преднамерено. Просто поради незнание. Трябва да се решават техните проблеми на първо място. Ние подкрепяме партньорствата с цел а, спазване. Смятаме, че те ще бъдат много ценни, за да се обмени опит. Имаме нужда от по-хармонизиран подход в Европейския съюз. Ако той се въведе, ще има а, безопасност, сигурност и по-голяма правна сигурност. Освен това, благодаря. И последният ни оратор е Филип Порталие, който е директор в областта на вътрешния пазар и стандартизация в организацията Оргалайм. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, благодаря за това, че давате възможност на моята организация да представя нашето виждане. Нашата индустрия осигурява цял спектър продукти, косачки, кранове, роботи, газови уредби. Повечето от всички продукти, които предлагаме, са обект на хармонизация в Европейския съюз. Ще говоря съответно относно предложението за спазване и прилагане. Кое е най-важното за нас тук? През последните години населението в Европейския съюз нарасна с 10 милиона души. Съответно, потреблението на домакинствата нарасна с около 14%. Чухме за последиците върху пристанищата от хората от пристанището на Андверпен. Държавите членки обаче намаляват държавния бюджет средно с 7%, а инспекторите за наблюдение на пазара са намалени с 3%. Стига толкова, казваме ни. Ние смятаме, че законодателството, което се прилага спрямо нашите продукти, става все по-сложно и е много по-скъпо, отколкото преди да се спазва. Освен това, няма възможност за ефективно наблюдение на пазара и ефективни проверки на място. Първия приоритет на държавите членки трябва да бъде да се гарантира, че на пазарите не навлизат опасни продукти, продукти, които не отговарят на изискванията, които могат да навредят на потребителите. Освен това, както споменах някои колеги, държавите членки имат задължението да предпазват лоялните търговци от нелоялна конкуренция. Когато съответно органите не разполагат с достатъчно пари, персонал или а, компетентност, а, трябва те да бъдат подпомогнати по всякакъв начин. Ето защо ние имаме три предложения. На първо място, сътрудничеството е изключително необходимо. Физическите проверки а, трябва да имат примат спрямо някакъв вид автоматизиран повърхностен контрол. За да има ефикасни физически проверки, трябва да има три изпълнени предусловия. Компетентност, финансови ресурси и легитимност. Е, индустрията може да предостави компетентността и финансовите ресурси доброволно, това вече е демонстрирано чрез една инициатива MSSI Electrical. Какво става с легитимността? Обаче индустрията няма легитимност. Ето защо е много важно да се даде възможност за публично-частно сътрудничество между органите и компаниите. И освен това, те трябва да могат възможност, да имат възможност да сключват меморандуми за разбирателство по силата на член 8 от предложението. Това би било добре с цел да се гарантират и партньорски проверки, такива каквито те са предвидени и очертани в член 31. На следващо място трябва да има последователност по отношение на наблюдението на пазара в целия Европейски съюз. За това се говори и в глава 4.2.8 от предложението. 4 до 8. Ние смятаме, че когато е възможно тези проверки, това сътрудничество трябва да включва представители и на бизнеса. На трето място, ние смятаме, че съразмерността е много важна. Не трябва да се дават правомощия на органите за наблюдение на пазара. Няма съответно необходимост да се дават правомощия в допълнение към тези, които съществуват по силата на законодателството на Съюза за хармонизацията. Ние смятаме, че по силата на член 14 трябва да се дадат правомощия, но няма нужда, както каза и представителя на Бизнес Europe, тези правомощия да стават твърде големи и несъразмерни. В заключение, ние призоваваме вас, евродепутатите, да подкрепите един компромис, който може да се изкове между вас и съвета до края на годината. Предложението на комисията е целенасочено, добро в крайна сметка идеята е да има максимална ефикасност на ниво държава членка, що се отнася до наблюдението на пазара. Благодаря. Благодаря. Това означава, че така можем да преминем и към следващата експертна дискусия. Ще говорим за въздействието на предложенията върху потребителите. Първия оратор е Моник Гоян, която е генерален директор на Европейската организация на потребителите. Uh, Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, аз съм Моник Гоенс и съм представител на Европейската потребителска организация. Трябва да подчертая, че работата ни по тази материя се извършва в тясно сътрудничество с АНЕК. Това е организация глас на потребителя в областта на стандартизацията. Е, ние винаги споделяме с всички заинтересовани страни с институциите своите позиции. Всъщност е, представили сме изчерпателна позиция по пакета. Днес ще подчертая само важните неща. Ние разбира се го приветстваме. Смятаме, че благодарение на него е, ще бъдат въведени редица неща от полза за потребителите. Например, съюзните лаборатории, които ще бъдат определени задължението за юридически представител на територията на Европейския съюз, нещо изключително важно за потребителите, правото на националните органи да извършват пазарно проучване под прикритие, нещо особено важно, и освен това ресурсно обезпечаване от Съюза, т.е. бюджета на Съюза при необходимост. Това са само някои примери за положителните неща. Що се отнася до слабостите обаче, а се надяваме Европейският парламент да може да съдейства за тяхното преодоляване, няколко неща. Първо, определено е нужно приложното поле на пакета. Става въпрос само за частта законосъобразност и правоохранителна дейност. Приложното поле трябва да се разшири. Не само както е сега за хармонизираните, а и за нехармонизираните продукти. От гледна точка на потребителя не е уместно играчките да са в полето, а е, козметичните продукти за деца да не са. На второ място, също от гледна точка защита на потребителите, когато една стока е определена за несъобразна, веднага трябва да се дадат възможности за удовлетворяване претенциите на потребителите. Т.е. веднага да може да се задейства е, законовата гаранция е, или, ако тя е изтекла, е, веднага да се даде възможност за гражданско-правни средства за защита. Пакетът също така представя много добра възможност за преодоляване на конкретните предизвикателства, представени от интернет на вещите. И те също трябва да бъдат включени, да бъдат предвидени протоколи за е, изпитания. Като тези нови, нови изделия на високи пораждат своите нови проблеми, и също така проблемите за сигурността трябва да попаднат в определението на понятието безопасност. Действащата нормативна уредба не обхваща изрично проблема за безопасността на услугите. Говори се само за стоковата е, сигурност или безопасност, но да вземем софтуер като форма на услуга. Много е важно по-нататък да бъде изяснена ролята на така наречените платформи. Как е, да се следи безопасността на пласираните в електронното пространство продукти. Миналата година комисията излезе с насоки, но те нямат задължителен характер. И ние сме убедени, че Предвид взривообразното разрастване на пласмента в електронното пространство, в това число от трети страни, е задължително да се въведе наблюдение и на тази търговия. Нещо друго много важно е, че потребителите не би следвало да поемат разходите за несъответствието. Ако вземем забраната на дизеловите автомобили в някои германски градове, главната жертва в случая е потребителят притежател на дизелов автомобил, който тутък си остава без каквато и да било остатъчна стойност. Нали, потребителят не може да си възстанови разходите. Има една играчка прословута станала в Германия, една детска кукла, която се свързва с облака в интернет, добила репутацията на шпионско устройство – И накрая, е, в предходния пакет от 2013 година нямаше възможност е, организациите пряко да взаимодействат с власт. Тоест имаше възможност за пряко взаимодействие между потребителските организации и властите в рамките на форумите. Сега това е изключено като възможност. А ние сме добре осведомени за състоянието на нещата и бихме могли с полза да участваме в такива разговори. Би било добре възможността да се въведе повторно в новия пакет. Благодаря. Благодаря ви. Следващият ни докладчик по тази част е господин Касар, директор отдел наблюдение на пазара е, в е, агенцията на Малта за защита на потребителите. Също така председател на ProSafe. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Благодаря ви за дадената ми възможност да, да, да споделя своята информация, да, да коментирам а, новите проектоактове. Разбира се, ние тук нямаме намерение да излагаме личните си становища. А, а, говорим от името на, на държавите членки, на, на, на групите потребители. И първото, което следва да се каже тук е, е че е необходимо решение по пакета от 2013 година. Той в момента е в задънена улица. И трябва да се преодолее този импас. Е, е, що се отнася А, някои от стоките изпадат от полето на, на, на пакета от 2013 година и това трябва да се преодолее. И ние бихме приветствали, проче, всяко ново предложение да, да задълбочи детайлизацията, конкретната разработка в сравнение с 2013 година. Е, на държавите членки е, се да, да, се, да се възложи задължението да, да, да обезпечават ресурсно, според необходимото, наблюдението на пазара. Огромно е значението на, на тази дейност и тя трябва да бъде ресурсно обезпечена. На второ място ние приветстваме идеята да се засили обмена на информация и взаимопомощта между държавите членки. Знае се, никой не е остров, никой не е сам на този свят, всички сме част от общността, както казваше поета Джон Дан. На трето място и нещо особено важно е, че поне се предлага на държавите членки е, да бъдат дадени минимални правомощия задължително, в това число правото безплатно да, да пробовземат. Далеч не винаги има такава възможност навсякъде в държавите членки. В някои случаи контролният орган трябва да закупи мострът. И съответно правото да покрие разноските по, по цялата контролна дейност от недобросъвестния търговец или производител. А прочим, това право трябва да се даде и на потребители. Потребителя да му се върне цената за един продукт, който е, е определен за е, небезопасен. Е, по-нататък, принципът на независимост и безпристрастност на държавите членки. Трябва да се разгледа е, детайлно. Важно е този принцип да се прогласи и спазва. Само държавите членки, които са на място и, и провеждат контролната дейност, знаят какво е нужно. Няма друг орган, няма друг субект, който да е така добре запознат както съответният орган на държавата членка. Така че седми член, осми член е, за включването на стопанските субекти в наблюдението на пазара трябва да се огледа внимателно, да се въведе понятието за партньорство за законосъобразност. Това може да породи известни проблеми, тъй като подобни партньорски взаимоотношения биха били ефикасни, когато и двете страни се стремят към една и съща цел – случая обаче това не може да бъде гарантирано. Що се отнася до принципа на субсидиарност? В предложението е, се говори за мрежата на съюзно равнище за законосъобразност на продуктите. Тук вероятно може да се наруши субсидиарността на държавите членки, може да се гледа като на е, принизени в своите правомощия. Така че субсидиарността трябва да бъде изрично уредена в регламента. Так, така би следвало да се върви напред. Отговорното лице, е, е, колегите го споменаха това, за е, информация за законосъобразността също е важна фигура. Трябва да се види как точно да се уреди в пакета, тъй като ако не се направи добре, това просто би било поредна тежест от административен характер за държавите членки. Е, още една врата, на която да се е, тропа, без да са, да са гарантирани някакви резултати. Това, са, е, това е нашето становище по пакета. Благодаря ви. С готовност ще проведем и по-нататъчен разговор. Благодаря ви. И нашият последен докладчик е, е господин Клаудио Бергонци, генерален секретар на Индикам. Не, не знам къде е седнал. Имате думата. Благодаря, госпожа председател. Аз представям една италианска организация, е, която се занимава с защита на правата на интелектуална собственост и е, в частност проявяваме интерес към пакета, който се разисква днес, особен интерес. понеже въпросът за несъобразността, незаконосъобразността на потребителските стоки е означение както за потребителите, така и за производителите. И ние в момента особено внимателно, нашите експерти, прочем, е, е, проучват предложението и не бихме искали да излезе нещо, което отива в една или друга крайност. Когато незаконосъобразни, т.е. при притока на, законосъобразни, на незаконосъобразни стоки на територията на Европейския съюз е, е, е значителен. Е, и що се отнася до интелектуалната собственост, по данни на ОИСР, 5% от стоките, е, постъпващи от трети страни в Европа, са неистински или фалшифицирани, което означава, че се реализират загуби от близо 5 милиарда долара. Е, и проблемът, разбира се, е част от цялата тази проблемна област. През 2010 година италианските митници изеха е, значително количество е, спортни обувни изделия, нарушаващи е, правата на интелектуална собственост, съдържащи още повече материал, който по данни на Световната здравна организация представя сериозен канцерогенен риск. Това е само един възможен пример. Благодарение на наместа на митниците тогава, бе предотвратено неблагополучие, но пък се отвори една своеобразна кутия на Пандора. И благодарение на, на една действаща нормативна уредба, е, и когато е, се предлага нова или усъвършенствана нормативна уредба, тя трябва наистина да допринесе полза. Е, да се обхване въпроса и за нарушението на интелектуалната собственост, е, който е от значение е за държавните приходи, а не само за защитата на потребителите. Една неистинска стока всъщност е средоточие на множество закононарушения несъобразеността, незаконосъобразността на, на потребителските стоки ни засяга като, като търговци, като производители, защото в край на кращата се намалява доверието на потребителите, които естествено ще се въздържат от покупката на предлаганите от търговците стоки. По отношение на електронната търговия, например, това е очевидно. Потребителят страни от електронната търговия, тъй като не може да се отнася с доверие към посредниците, например, в, в електронното пространство. И това на свой ред, в край на кращата, влияе върху, върху търговеца. А в европейската економика е, търговците, знаете, са главно малки или средни предприятия с по-малко от 20 на души работници и служители. Тук е, се прави опит определено за контролните органи да стане по-лесно да установяват закононарушенията чрез една оптимизирана информационна система – На мен ми се струва обаче, че за пореден път ставаме свидетели на нови обременяващи производителите задължения. Тези е, производители, за да спазят законодателството, ще трябва да се съобразяват с нови и нови правила от чисто административен информационен характер. Оказва се, че производителят е жертва на проблемите, а той би трябвало да бъде приобщен като част от решението. И ние в значителна степен разчитаме на хармонизацията, е, която се е, предлага. Почти във всяка държава членка днес сме принудени да се съобразяваме с различна нормативна уредба, с различна административно устройство. Както каза тук Джовани Кеслер е, от е, италианските митници, е, важно е контролният орган да е известен и да е един, за да се улесни работата на търговците. Също така обаче притокът на стоки, нарушаващи е, нормативната уредба в Европейския съюз, расте. И това отново се дължи на нехармонизацията на, е, между е, контролните органи в Европейския съюз. Надяваме се, както казах, е, новата нормативна уредба да подобри нещата и да не отежнява работата на производители и търговци, които и така вече се съобразяват с множество нормативни изисквания. Те би следвало да бъдат признати за добросъвестни, спазващи закона економически оператори и да не бъдат подлагани на нова тежест на доказване. От друга страна, Контролният орган, който твърди несъобразност, би трябвало да докаже противното. Благодаря. Това ни дава известно време, колеги, госпожи и господа, за въпроси от залата. Господин Едвард, имате думата. Благодаря. Стори ми се, че няма да е лошо да ви запитам нещо, е, за което все някой от вас може да ми даде отговор. Става въпрос за един материал, известен под името фипронол. Производителите на яйца, птичи яйца за пазара, го използват за дезинфекция на птицефермите. Какво беше положението в Великобритания? холандски производители могат да прилагат въпросния препарат е, докато е, в Великобритания през Ламанша не беше възможно да се закупи този продукт, просто защото контролният орган не беше приписал шифър, някакъв регистрационен номер на фипронола е, и поради една формалност, видите ли, това за мен беше крещящ пример за нефункциониране на единия пазар. Оказа се обаче, че е, бяхме предпазени е, по една случайност от неблагополучие. Оказа се, че въпросният дезинфекционен препарат попада в яйцата и, и, и влияе отрицателно върху здравето на потребителите и така нататък. Значи, <laughs> факти, фактически има ли възможност действащата уредба да възпрепятства наистина незаслужаващи доверие продукти или това обикновено става по случайност. И между другото, понятието взаимно признаване за нас, поне за Великобритания, е от съществено значение във връзка с изхода на Великобритания от Европейския съюз. Дали някой от вас не би могъл да ни каже как взаимното признаване би могло да послужи в по-нататъчните отношения на Великобритания и Съюз? Благодаря. Господин Селимович има думата. Аз приветствам това предложение от свое име и от името на колегата, който, за съжаление, днес не може да присъства, но ние имаме едно мнение по въпроса, че двата проектоакта, които предлага комисията, са много добри и заслужават е, положителна оценка. На вниманието на нашите гости имам три въпроса. Първия към господин Портингорт, извинявайте, ако неправилно произнасям името ви. Вие много красноречиво говорихте за това, че органите за наблюдението на пазара са недостатъчно обезпечени с ресурси. И едно от предложенията, които предлагате е да си организират работата по-оптимално, по-интелигентно, за да я вършат. Но в край на краща това не може да, да, да става непрекъснато и без граници. И с определено количество пари можеш да направиш максимално възможното, но след известно време, от, от един момент нататък, разхода си е разход и, и, и не може да се спести. Няколко предложения бяха повдигнати от различни страни с оглед на този проблем. Например, органите да се финансират от части от приходите от глоби. И това би ги стимулирало, прочим, в работата им. Вие как се отнасяте към една такава идея? На второ място, как се отнасяте към е, системите, е, е, които е, се основават е, на самофинансирането на контролния орган с оглед на възможния риск от злоупотреба. Знаете, когато контролният орган може да получи част от глобата за неправилно паркиране, има такива случаи, той е стимулиран да глобява безогледно. Доколкото разбирам, в Швеция са започнали да глобяват и линейките за, за неправилно паркиране. Как се отнасяте вие към, към този риск? И след това един друг риск от наличието на не, от липсата на стандартизация фактически. А, и ви питам, не, тук не говорим за някакви сериозни закононарушения. Е, понякога е, нещо може да, да е сбъркано в етикета, нормативната уредба в друга страна да се различава. Е, и се оказва, че страната, която има най-строг режим, отхвърля стоката, което означава, че тя е блокирана в движението си из цяла Европа. Това е риск и аз бих искал да ви чуя. И последният ми въпрос е към комисията – Шведският представител тук говори за риска от възможността за блокиране на една страница в интернет. Понякога това наистина е необходимо, но понякога много, много, много много специфична е тази страница в интернет и много трудно може да бъде закрита. Да ви дам един, един пример. Е, вестникът Лесуар е, публикува реклами на страницата си в интернет. Ако контролният орган прецени, че тази реклама не може да се разпространява, той би е, блокирал достъпа до страницата, но само заради едно такова нарушение, което е в крайна краища е сравнително древно, не може да се блокира е, страница в интернет на един вестник като Лесуар. Благодаря. Да започнем, може би, с последните три въпроса, които бяха адресирани конкретно до един от, от докладчиците ни. Моля ви в отговорите си да бъдете конкретни е, в рамките на една минута. Е, нашият гост от до комисията бе адресиран последния въпрос. Е, първия въпрос беше към шведския ни гост. Благодаря. Що се отнася до меморандума за разбирателство, прав сте, ние не можем при ограничени бюджетни средства да си свършим до край работата. Но има определени продуктови сегменти, от които самите стопански субекти са готови да покрият разходите за извършването на тестове от независими лаборатории. Това до някъде облегчава бюджета на контролните органи. И разбира се, да се направи необходимо, е- а то е възможно да, да, да не се допуска пристрастие, е, някакви, някаква добросъвестност на, на третите лица. И ние призоваваме за вашата подкрепа в това отношение. Както изглежда такъв един подход на партньорски отношения с е, производителите или търговците не допада на всички държави членки. Що се отнася до покриването на разходите по контролната дейност от недобросъвестните търговци, това наистина би могло да доведе до нежелателно поведение от страна на контролния орган, но ние подкрепяме идеята, заложена в 21 член, с евентуално някои бележки, например, е, разноските не могат да бъдат изисквани, ако съответният орган не е отнесъл разумно искане до оператора, когато, например, доказателство за съответствие лесно може да бъде предоставено от производителя, ако търговецът не е в състояние. Значи трябва да има някакъв диалог. След това събраната сума не може да превишава обичайните пазарни цени. Ако производителят по-нататък може да докаже, че изделието е технически съобразно, той би следвало да може да си получи събраната административна такса обратно от органа. Благодаря. Бизнес Юръп, заповядайте. Благодаря и благодаря ви, господин Селимович, за много интересните въпроси. Вие а, говорихте за оценката на риска и, тя, и как тя се различава в, и с Европейския съюз, което потенциално би могло да доведе до приемането на един по-строг от необходимото стандарт или едно по-строго от необходимото решение. Има възможност да се преодолее обаче този риск. Отделно от критерия за пропорционалност, разбира се, на който се спрях в изложението си. Първо трябва да се възприеме да подхода на оценка на риск. Този подход трябва да бъде изрично уреден. Ние имаме един много структур структуриран, организиран диалог с всички заинтересовани страни, потребителски, търговски организации, е, органи за наблюдение на пазара. И, и такъв един структуриран диалог трябва да бъде в основата на целия процес. И ние с е, удовлетворение посрещаме предложението на комисията за една мрежа на равнището на Съюза за наблюдение на законосъобразността на потребителските стоки. Благодаря. Въпросът до комисията. Аз ще бъда много крата. Господин Селимович, е, закриването на страници в интернет. Това ще бъде правомощие дадено на контролните органи. Това няма да бъде тяхно задължение, разбира се. Ще им бъде дадено, дадено правото на преценка. И при определени обстоятелства това ще бъде възможност за тях. И, на второ място това ще бъде допустимо само при констатирането на сериозен, на, на, тежък риск. Тоест нещата са квалифицирани тук и Край краща всеки е, пазарен инспектор в Белгия 500 пъти ще си <laughs> помисли преди да закрие Лесуар е, най-големият е, белгийски ежедневник. В никакъв случай не е длъжен да го прави. Благодаря. И, и сега въпросите на господина Агнил, които бяха по-други, разбира се. Кой желая? Да, заповядайте. Аз ще се опитам да отговоря. Защото моят работодател е а, отговорен за сертифицирането на биоциди и пестициди. Може да има случаи, в които се изисква регистрация на продукти а, от областта на биоцидите и пестицидите, защото биоцидите са препарати, които са предназначени да убиват. Препаратите, парадите, с които се дезинфектираме всеки ден, съдържат подобни вещества, които убиват микроорганизми. И подобни препарати трябва да бъдат регистрирани в всяка държава членка. В зависимост от местоположението, климата, специфични особености, държавите членки могат да решат дали да регистрират или не един продукт. Може да има такива продукти, които да са ефективни в една държава, но да не убиват микроорганизми в Малта, да речем. Това е елемент който може да се различава в държавите членки. Вие споменахте и разликите в оценката на риск в рамките на Европейския съюз. Това е друг фактор. Не бива да се страхуваме от разликите при оценката на риска. Веднъж по време на форум водихме много разгорещена дискусия. Имаше желание да се забрани вносът на леща от Китай. Извинявам се, ставаше въпрос за забрана на китайски фенери имаше различия в оценките на риска в различните държави. В Малта, например, климата е много сух, за разлика от други държави, така че оценката на риска в Малта би се различавала значително от тази в Холандия, например. Същото различие може да се наблюдава и по отношение на рисковете, свързани с питейната вода. Така че има възможност за хармонизиране, но няма универсален подход. Много благодаря. Преминаваме към заключителните ни бележки и ще дам думата първо на представителя на Европейската комисия. Много благодаря. Ще направя кратки два извода от днешната дискусия. На първо място, мисля, че имаме проблем, че всички инфраструктури а, на ниво държава членка, които трябва да работят за изпълняване на законодателството, имат проблем с а, своя капацитет трябва те да бъдат обезпечени с достатъчно ресурси и да имат капацитета да изпълняват своите задачи. Трябва да направим усилие да се обединим. Например, в Италия се проверяват раз... производителите на играчки по-сериозно, отколкото в други държави членки. Смятам, че трябва да имаме общ подход, за да оценим предимствата на общите действия. Трябва да правим оценка на методологиите, на оценката на риска, за да можем да се убедим, че а, преценката за това какъв е, какъв продукт е безопасен и не, всъщност е въпрос на здрав разум. А, когато а, говорим за капацитети, те трябва да разполагат и с достатъчно персонал и ноу-хау и инфраструктура, с която да работят. Много благодаря за този преглед на ситуацията и на различните мнения в рамките на изслушването. Много благодаря. Сега давам думата на нашите докладчици, господин Стефанек. Първо искам да кажа, че приветствам а, пакета, предложенията на Европейската комисия. А, до сега не се наблюдаваше а, достатъчно добро прилагане на взаимното признаване на продукти. Взаимното пред признаване на продукти дава нови възможности да се а, пуснат на пазара е, законно присъстващи на пазара на други държави продукти без е, допълнителни бариери. Новото предложение на комисията засилва европейското ниво. Приветствам е, новата доброволна декларация за взаимно признаване. Тя ще намали със сигурност административната тежест. Предвижда се по-добро сътрудничество между административните органи и съм сигурен, че точките за контакт по отношение на продуктите трябва да работят свързано. Солвит не бива да бъде единствената процедура за разрешаване на спорове. До сега тя а, беше основната, това трябва да остане така, но трябва да се засили и ролята на Европейската комисия, според мен. От друга страна, всички процедури трябва да бъдат ускорени и опростени. Радвам се да работя с всичките си колеги по това досие. Много благодаря. Господин Данти има думата. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се. Това беше много интересен, интензивен и полезен следобят. Ще направя само една обща забележка. Защо говорим само за наблюдение, за надзор над пазара? Аз смятам, че това е изключително важен инструмент. С напредъка на глобализацията се увеличава и обема на търговият. И за това дължим на нашите а, предприятия по-стриктен надзор в цялата територия, на цялата територия на Европейския съюз. Имаме достатъчно законодателни актове, с които се съобразяват нашите производители, изисквания в социалната област, в областта на екологията, в областта на безопасността на продуктите. И сега производителите трябва да имат някаква полза от това. Не можем да изискваме от тях толкова много и да внасяме също време продукти, които не отговарят на всички тези изисквания, които са опасни. Не бива да наказваме за втори път нашите производители и това е ролята на наблюдението на пазара. Знам, че това предложение на комисията е доста техническо по своя характер. Чакахме го дълго време. То включва много технически подробности. Предстои ни да се запознаем с всички 60 точки, които то съдържа. Не би да забравяме и проблема с ресурсите. Ако не сме готови да инвестираме повече, ще работим в ущърп на нашите производители, а това ще означава и по-малко данъци за държавите членки. А, ако няма данъчна справедливост, ще спечелят само а, недобросъвестните търговци и производители. Не бива да забравяме какви са щетите а, от продукти, които не са сигурни или са фалшифицирани а, или не са безопасни. Те представляват нелоялна конкуренция за нашите производители. Не бива да забравяме също така и правата на заетите, които също не се спазват. Ако не успеем да излезем от този затворен кръг, за бъдеще ще се сблъскваме с още повече проблеми. Докато има точки на влизане в Европейския съюз, които са по-слабо контролирани, до тогава ще страда нашият вътрешен пазар и ще има нелоялна конкуренция. Затова имаме нужда от една европейска система за надзор, която да действа на територията на Европейския съюз и особено по външните граници. Ще направим всичко по силите си да направим предложението на комисията още по-убедително и текста ни да бъде амбициозен, за да имаме действително ефективен контрол на пазара в Европейския съюз. С това Приключваме нашето изслушване за днешния ден. Искам да благодаря накрая на всички участници в изслушването, на всички панелисти. Благодаря на представителите на Европейската комисия за тяхното участие. Благодаря и на докладчиците на комисия ИМКО. Благодаря и на всички слушатели. Е, Yeah, that's how it starts. Yeah. For five yeah. <laughs> So um, it means that we uh, can go to... Това означава, че можем да пристъпим към следващата точка от дневния ни ред. Разглеждане на измененията във връзка с така наречения акт за киберсигурността. Може би ще изчакам една минута докато желащите да напуснат излязат. Okay, we will, um... Започваме. Или по-скоро продължаваме заседанието. Сега ще разгледаме измененията по акта за киберсигурност. Докладчик е Никола Данти преди да започнем с нашата работа, бих искала да приветствам с добре дошли съдокладчиците от Европейския економически и социален комитет, господин Мадзола и господин Лонго. Е, ЕИСК прие становище относно акта за киберсигурност на 15 февруари. Ние винаги искаме да гарантираме, че европейското законодателство отчита позицията и на гражданското общество. Така че с удоволствие ще дам думата и на тези а, наши гости. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Цифровизацията е в сърцевината на нашия европейски проект. Естествено, за да има добра цифровизация, трябва да има и устойчивост. Тук има два основни аспекта. Сертифицирането на продукти и услуги и киберсигурността. Едни са играе ключова роля в целия този процес. Повечето държави членки имат орган, който да изпълнява ролята на ЕНИСА. Целта на ЕНИСА е да подкрепя дейностите на тези организации в държавите членки. И освен това би трябвало да действа ефективно в случай на кибернападение. Ние подкрепяме създаването на мрежа за киберсигурност. Искаме Европа да е суверенна в епохата на цифровизацията. Необходимо е да има публично-частно партньорство, в което да си партнират държавите членки на Европейския съюз. Искаме да има единен цифров пазар в Европейския съюз. В настоящия регламент се говори за възможността на ЕНИСА да прави оценки. Има големи недостатъци и няма санкции, ако не се изпълняват а, нормите. По отношение на средствата, които се заделят за ЕНИСА, те не са достатъчни, ако искаме ЕНИСА да а, изпълнява своя мандат. Препоръчваме да се направи нещо в това отношение. Що се отнася до банките, що се отнася до транспорта, до а, предоставянето на здравни услуги, що се отнася до играчките, във всички тези области няма как да се справим, ако ЕНИСА не действа. Всъщност киберсигурността е много важна за всички отрасли. Например, авиацията. Без ЕНИСА няма да успеем. Още две неща, ако ми позволите. Няма да имаме време и за другия оратор, казва председателката. Искам да кажа, че е много важно да се заделят достатъчно ресурси и за научна дейност по отношение на интернета на предметите. Съвсем накратко и господин Мацол. Uh, sorry, sorry. Господин Лонго, извинявам се. Io ho curato l'aspetto relativo alle ricadute. Благодаря. Аз се занимавам с въздействието върху потребителите. Често се случва, че потребителите а, да бъдат засегнати от нападения. Ние говорим за общата рамка, не говорим за отделния човек. Цифровизацията е свързана с много инциденти и трябва да се види кой ги предизвиква и кой страда от тях. Необходимо е да има повишаване на осведомеността за заплахите у компаниите, у гражданите. Много е важно да се заделят специални средства в тази връзка. И е много важно в учебните програми в училищата да се предвиди обучение в тази връзка. Трябва да има кампании за повишаване на осведомеността. Тези мерки трябва да бъдат насочени на регионално ниво, към малките и средните предприятия. ЕНИСА трябва да бъде неразделна част от програмите за образование и професионално обучение. За да се случи всичко това, обаче трябва да има инвестиции. Освен това, трябва да се отчете и принципа на равенството на половете, защото в момента има една пропаст по отношение на мъжете и жените. Трябва да се вземе предвид и заетостта, трябва потребителите да правят по-добър избор, когато купуват цифрови продукти. За да се случи всичко това е необходимо те да бъдат образовани. Освен това е необходимо да има сертификация на цифровите продукти, точно както има сертификация и на останалите продукти, например електрическите уреди. Много е важно да се справим с тази пропаст, която съществува в това отношение. Освен това е важно да има едно лого, което да е разбираемо. Лого за хардуера, за софтуера, което да е разбираемо. Въвеждането му може да се случи на различни нива. Необходимо е, освен това хората да бъдат осведомени за това как да се държат в дигитална среда, в различните и проявления. И накрая много е важно да има национална рамка за обучение. Необходимо е да има програма, която да е създадена от комисията. А що се отнася до ЕНИСА, мисля, че е много важно да се укрепят познанията на учителите и учениците, що се отнася до новите технологии. Благодаря. Виждаме, че става дума за италианска връзка. Тук докладчик е Никола Данте. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Въпреки, че нещата изглеждат твърде италиански, нека да напомня, че когато говорим за киберсигурност и в частност за акта за киберсигурността, всички сме засегнати. Ние споделяме по този въпрос правомощие с комисията ИТРЕ. най-вече, що се отнася до трети дял от акта. Той е свързан с сертифицирането. 396 изменения има. Колегите проявяват голям интерес. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Искам да благодаря на секретарията за положените усилия. Вчера беше първата среща на докладчиците в Сянка – Достатъчно е да четете вестници всеки ден, за да видите доколко се е повишила осведомеността на гражданите за киберсигурността. Една година след е, приемането на директивата, виждате, че все още имаме поводи да засилим своята устойчивост на европейско ниво. Има поводи да действаме координирано. Вчера по време на първата дискусия, мисля, че направихме крачка напред в правилната посока. Ние решихме да позволим на водещата комисия ИТРЕ да приема един амбициозен текст. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Те демонстрираха конструктивно отношение. Мисля, че имаме добър подход по отношение на сертифицирането. Въпросът е за това дали да е задължително или доброволно. Европейския механизъм, дали трябва да има паневропейска система. Сертифицирането е основната ни цел, така или иначе. На второ място по отношение на управлението и как ще функционира новата система на сертифициране за ИКТ продукти, тук имаме доста голямо разбирателство. Това е ново предложение и е много важно заинтересованите страни да могат да се произнесат. Не на последно място имам предвид тук и Европейския орган по стандартизация, както и представителите на МСП. Освен това, моето предложение е за работна програма за ЕНИСА беше прието. Целта е да се уточни какви общи мерки трябва да се предприемат, за да се постави ударението върху сертифицирането. Необходимо е да се отдаде приоритет на ИКТ услугите, тези услуги, които трябва да подлежат на европейска сертификация. По отношение на същите тези ИКТ продукти или услуги, онези от тях, които са с ниска степен на риск, трябва да могат да се възползват от гаранции, които дават самите предприятия. Това е предвидено в законодателната рамка. Мисля, че е важно да се уточни, че става дума само за случаи, в които е напълно гарантирана възможността за контрол върху процесите на сертифициране. Това ще стане в национален план или на европейско ниво. Аз съм напълно убеден, че има нужда от стабилен контрол, когато говорим за процеса на сертифициране, особено що се отнася до трети страни, тъй като трябва да се гарантира спазването на правилата. Всички ние трябва, освен това, да гарантираме, че няма да се стига до проблеми, на които сме ставали свидетели при сертифицирането на друг тип продукти, които трябва да влязат на вътрешния пазар. Например, автомобили. Комисията направила предложение, което е необходимо, за да може да има едно единно изпълнение. За да функционира цялата рамка, е необходимо тя да е гъвкава и да се избегне а, тази уязвимост, която е много специфична за сферата на ИКТ. Заедно с докладчиците в Сянка се договорихме за промени в текста по отношение на сроковете. Тук трябва да се прави разлика между това за какви типове продукти или услуги става дума и за какви рискове става дума. За разлика от предвиденото в текста на комисията тъй като има различни политически виждания, аз мисля, че е необходимо да задълбочим дебата трябва да продължим да говорим за това дали трябва да има задължително сертифициране за критичната инфраструктура, така както е написано в директивата. И накрая искаме да разгледаме възможността за въвеждането на нови предложения, като анализ на риска и препратка към някои други аспекти. На следващата Страсбургска сесия ще има още една среща на докладчиците в Сянка. Надявам се, че тогава ще успеем да стигнем до още повече компромиси и да имаме текст, който да предложим на вниманието на водещата комисия. Благодаря. От името на НП докладчика е госпожа Мецола, но не, няма Андреас Шваб. Ще се изкаже от нея. Благодаря. Изказвам се от името на Роберта Мецола, която не може да присъства ангажирана извън Брюксел. Като а, бивш докладчик по директивата за мрежова информационна сигурност, искам да кажа, че е много важно да се напипа точния пулс на сертификацията, защото без тези инструменти няма да успеем да приложим и самата директива, позната като НИС. От името на Роберта искам да благодаря на всички докладчици за работата. Колегата смята, че има много изменения, които са от съществено значение. Те са внесени от различни политически партии. Роберта се радва, че нените изменения за съответствието, за самооценката, за самодекларирането са взети предвид в компромисите. Има обаче някои неща, които не са взети предвид, като нейното изменение 366. Ние искаме да гарантираме, че самодекларирането, самооценката и спазването ще бъдат взети предвид. По отношение на съпоставимостта на системите на европейско ниво за сертификация, искаме да гарантираме, че няма да има паралелни схеми, които да съществуват и че европейската система в крайна сметка ще бъде прията в целия Европейски съюз. Освен това е необходимо да се предвиди по-голямо участие на заинтересованите страни, както предвижда и предложението на комисията. Ние се притесняваме обаче относно а, изкуственото участие. постоянната група на заинтересованите страни в рамките на ЕНИСА си върши работата и ето защо трябва да внимаваме да не засилим твърде много административната тежест чрез излишни действия. И накрая колегата е готова да разговаря по отношение на процедурата на контролния списък, изменение 97, 235 и 427. Става дума за член 44, а по отношение на член 46 ние смятаме, че той трябва да се промени, за да се отрази подхода основан на риска. Роберт Мецова ще продължи да разговаря в рамките на докладчици, на срещата на докладчиците и а, благодаря за вниманието. Благодаря, че се изкажа, защото съм от името, съм докладчик всяка от името на ЕКР, ще се изкажа на холандски. Eh, eh, благодаря на всички за извършената работа. Аз съм внесла около 22 изменения по предложението. А, има неща, които не виждам обаче да са отразени в предложението на комисията, нито в проекта доклада. Неща свързани, например, с жизнения цикъл на изделията, по моето трето изменение. Кибернетичната сигурност, според мен, трябва да присъства на всички етапи на разработката на нова стока или услуга, още в развойната е, дейност. Кибернетичната сигурност трябва да бъде на, на, на вниманието на всички е, конструктори и разработчици, е, за да се избегнат слабите места, недостатъчната защита на продукта, когато той вече е на пазара. Друга възможност, която трябва да се предвиди е за самооценка е, или самодеклариране на, на кибернетичната сигурност. Такава възможност е, вече има, например, по отношение на продуктовата безопасност. И още някои неща, които следва да се изяснят и да се акцентират първо, в интерес на международните стандарти трябва да дадем възможност на производителите да търгуват на, на самия европейски континент, имайки предвид, че за една заплаха не спира до границите на Европа и международните стандарти в това отношение са е, изключително е, е, съсредоточени върху технологията, а не върху продуктите. Аз съм отразила това в, в своите изменения. Е, много е важно по-нататък да бъдат насочени усилия към осведоменост на потребителя и на всички заинтересовани страни за заплахата. На следващо място, сертификата за сигурност следва да действа по преценка за срок във всеки отделен случай, в зависимост от особеностите на, на дадения случай. Възможно е, например, сигурността да се подобрява чрез актуализация, осъвременяване на продукта, без непременно да се преиздава сертификата. Изменения съм включила и за активно въвличане на всички заинтересовани страни, това число на, на самите производители в а, е, усъвършенстването на нормативната уредба. Самите производители би следвало да играят по-активна инициативна роля в нормативната сфера. Особено преди комисията да приема актове за изпълнение. Ясно е, че ЕНИЗА като стандартизационен орган може да изиграе своята полезна роля само ако се допитва до международните стандартизационни институти. И още изменения, е, в които не мога да се съглася нито с комисията, нито с докладчика. Първо за факултативния характер на законодателството, особено важен според нас момент, тъй като само по този начин ще можем да насърчим нововведенията от страна на производителите. И вече подходите ще зависят от конкретния отрасъл. И накрая имам някои въпроси ще внеса редица изменения в дух на казаното от Очаквам с интерес по-нататъчното сътрудничество с колегите докладчици в Сянка и с докладчика. Ето сега ще дам думата на госпожа докладчикът Сянка за Алде. Благодаря, госпожо председател. Аз е, благодаря на Никола за извършената работа, за проведените вече разговори помежду ни. Сигурна съм, че ще постигнем разбирателство в края на краищата. Нашата група обръща внимание на, на редица моменти. Измененията ни са споделени с някои други групи. Първо, производителите ще трябва сами да декларират съответствието и безопасността на информационно-технологичните продукти. В други случаи има разлики с политическите групи. Обаче е, самодекларирането следва да се основава само на функционалната сигурност. По-високи е, равнища на сигурност е, са необходими, например, за една енергийна мрежа и там не може да се приеме само деклариране. На второ място, след сертификация на общия технологичен процес на производителя, ще може да се допуска само деклариране. Производителят ще трябва да докаже, че е вградил в конструкционния и производствен процес сигурността, преди да се допусне само сертифициране по отделни изделия. Надяваме се колегите от другите групи да подкрепят този баланс и той да бъде отразен в следващия компромисен вариант. На второ място, сертификатът за кибернетична сигурност трябва да е признат навсякъде в е, Европейския съюз. Следователно всички издаващи такъв сертификат органи трябва да спазват едни и същи стандарти, за което предлагаме и механизъм на партньорската проверка. Имат такива аналози, например в е, директивата за одобрението на вида. Съгласие по тази директива бе постигнато само преди месеци и вероятно ще можем да го постигнем и тук. И най-сетне, е, по мнението на комисията ИТРЕ, ние внасяме изменения за разширяване правомощията на държавите членки да изискват оповестяване на, на информация за уязвимостта на системите и за провеждане на е, осведомителни просветни кампании за самозащита на потребителите. Не можем да очакваме само производителя да ни защитава няма смисъл от изграждането на една крепост, ако задната врата бъде оставена отключена. Много са по-нататък измененията, госпожо председател от нашата група, по въпроса за заинтересовани страни, международни стандарти и прочие. Всичко това вече имах повод да кажа на предишни заседания. Очаквам по-нататъчната ни работа по текст. Благодаря. Благодаря. И понеже другите докладчици в Сянка днес отсъстват, бих искала да дам думата на госпожа Спано от Европейската комисия, която да коментира чутото. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутатите за усилията за много интересния доклад по така наречения закон за кибернетична сигурност. Ние високо ценим внесените конструктивни изменения, чието стремеж е, наистина е да се разшири периметъра, замисъла на предложението. Аз ще ви дам някои пояснения, надявайки се да способствам за дискусията. Сега, първо, дали сертификата да бъде факултативен или задължителен. Идеята на, на комисията бе да се върви постепенно схемата да се въведе от е, съответните правителства и да се прилага от е, търговските субекти, но се предвижда и възможност определени схеми да, да бъдат приведени в задължителност. Е, това по 47 член от нашето предложение. Идеята е, в края на краищата, въведените схеми да се превърнат в е, ориентир за по-нататъчна сертификация за кибернетична сигурност. Що се отнася до заинтересованите страни, ние определено подкрепяме вашите коментари. Ние предвиждаме ЕНИСА да се допитва до всички заинтересовани страни. Освен това, схемите за сертификация ще бъдат приети чрез акт за изпълнение. И съгласно правилата за подобряване на нормотворчеството, заинтересованите страни трябва да дадат мнението си е, и в процеса на подготовка и след като актът е готов. Заинтересованите страни имат да играят фундаментална роля и аз тук трябва да подчертая, че те трябва да помогнат на ЕНИЗА, вместо да усложняват е, процеса е, ненужно. Що се отнася до държавите членки, също се налагат някои уточнения. Държавите членки чрез групата за сертификация на европейско равнище, която предстои да бъде създадена, ще могат да правят предложения е, по своите приоритети. Интересно е предложението за стратегическо планиране и специализирана работна програма, това е подход възприят и по директивата за мрежовата сигурност, така че според нас това е интересно предложение. Що се отнася до засилването на механизмите за наблюдение и във връзка с е, вашите предложения за самосертификация. По принцип предложението въвежда факултативна система, но след като имаме европейска схема, тя трябва да бъде предмет на пълно наблюдение и на охранителни мерки при неспазване на нормативната уредба. Това число чрез отнемане на сертификат. Целта е да се постигне ръпнопоставеност там, където се прилага общоевропейска схема. Бих искала да коментирам въпроса за задължителния на съюзно равнище етикет за сигурност. Ние предвиждаме възможността да се въведе всяка схема по преценка да въведе някакво обозначение, маркировка или етикет. Разбира се, може да се е, конкретизира в предложението, но ние не предлагаме общоевропейски етикет по две причини – първо, защото оценката на въздействието, която проведохме, не дава достатъчно сведения в подкрепа на такава идея. И на второ място това вероятно няма да бъде целесъобразно за всички продукти е, и услуги, попадащи в приложното поле на предложението, за промишлени стоки, например. Това вероятно няма да бъде толкова целесъобразно. Има една идея такава също за е, система за бързо предупреждение, основана на база данни. Бих искала да посоча, че ние предвиждаме сред задачите на ЕНИСА да се включи създаването на информационна система за широко обществено осведомяване за констатирани слаби места в една или друга защита. Е, така че това вече е предвидено поне в зародиш, вече го има. Е, благодарим ви за бързината, с която извършихте работата е, и сме на ваше разположение и до 27-ми, когато ще обсъдите акта в Страсбург. Благодаря. И накрая последно, господин Данти, нашия докладчик. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да коментирам много от въпросите, които бяха обсъдени, но първо бих искал да благодаря на всички за тяхното участие. На всички колеги докладчици в Сянка. Две неща. Първо, за доброволен срещу задължителен характер. Вероятно, режимът трябва да бъде задължителен само за определени услуги, и отрасли, които, които се разглеждат като стратегически, а не за всички стоки и услуги. По която причина е, доброволният, факултативният характер е, би трябвало да е действащ в общия случай. А другият въпрос, който бих искал да засегна е, че задължителната уредба, която предлагаме, не е безспорна. И ние имахме много интересен, положителен обмен на мнения вчера. И има различни гледни точки, разбира се. Но мисля, успяхме да, да постигнем известна общност на разбиранията си. Във всеки случай е, всички приемаме, че е нужна една общоевропейска система за кибернетична сигурност. Ако по това спор няма, мисля, ще можем да се споразумеем и за останалото. Що се отнася до промишлените стоки е, и задължителния характер на уредбата за тях, аз бих отграничил онези, които са със специфично предназначение е, за определена ограничена група потребители. А, но, това са въпросите, с които ще се занимаем през останалото време и а, е, ще се стремим към максимален прием на крайния резултат. Благодаря ви, господин Данти ще гласуваме в комисията по време на майската сесия. И с това съобщение бих искал да закрия следобедното заседание на нашата комисия. Благодаря на всички присъствали и взели участие. Председателката любезно благодари на преводачите. Благодарим, госпожо председател. И се, с това предавам председателската щафета на любезната си колега Мария, тъй като а, съм заета с координаторите.